morning to everybody. Добро утро на всички. Нашата председателка в момента има ангажимент. За това информацията за решенията на координаторите ще ви съобщи тя след няколко минути, когато се върне. Господин Бощинаро сега ще ни обясни своето становище във връзка с биоразнообразието. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо искам да ви информирам, че работният документ, допълнен с нашето становище, по основните петиции доклади през последните години. В момента се подготви. На следващото заседание ще ви бъде предоставен. Сега бих искал да спра на основните моменти в моя проекто доклад. Заключенията, които ще споделя с вас, са вдъхновени от предходната ни дейност, от докладите и предимно от петициите, които получаваме от европейските граждани във връзка с екологичните аспекти и по-точно биоразнообразието. Защо нашата комисия трябва да участва в този въпрос? Според мен, ние сме изключително подходящи първо, защото европейските граждани много често изпращат петиции. Ние получаваме един впечатляващ брой петиции за биоразнообразието в нашата нашата комисия. Така че имаме много задълбочени познания в тази област и също така знаем за това по какъв начин биоразнообразието е било засегнато от различни пропуски в законодателния процес, както и от отслабения надзор от страна на Европейската комисия и държавите членки. След това значителен брой петиции, отнасящи се до околната среда, идва от всички държави членки. И тези петиции се отнасят до неизпълнение на европейските директиви и на изпълнение на съответните програми по изпълнение на законодателството за биоразнообразието. Европейския план за действие е насочен към спиране на намаляването на биоразнообразието до 2010 година. Този план се е провалил и не са предложени никакви коригиращи мерки. Европейският съюз признава провала и казва, че Европейският съюз едва ли ще успее да постигне целта за спиране на загубът на биоразнообразие. Това е плана на комисията. Разбрах, че миналата седмица беше подготвен нов план. Резултатите от оценките са отрицателни. 50% от видовете, 80% от хабитатите, защитени от директивата за местообитанията, имат неблагоприятен природозащитен статус. По директивата за директивите ситуацията е подобно. Броят на неприсъщи видове в Европа бързо нараства, което води до все по-отрицателни екологически и економически последици. Загубата на биоразнообразието и система е заплаха за добро функциониране на нашата планета, нашата економика и човешкото общество. В същината на политиката на Европейския съюз в тази област са директивата за птиците и за местообитанията, което е основа за мрежата на Тур 2000. 17% от територията на Европейския съюз сега е част от тази забележителна програма, осъществяван от Европейския съюз. Но ако имаме 17% от територията на Европейския съюз като част от Натура 2000 защитени територии, също така трябва да посочим, че има и други норми и разпоредби в Европейския съюз, като директивата за ОВОС, директивата за водите и правните актове, отнасящи се до управлението на горите, земеделието, рибното стопанство и аквакултурите. Въпреки определения напредък, цифрите показват, че биоразнообразието в Европейския съюз няма да дейността в областта на биоразнообразието няма да постигне своите цели, затова са необходими спешни действия. Какво е достойно за съжаление? Първо, липсата на яснота и нееднозначността на някои разпоредби в европейското законодателство, неточното транспониране и слабия надзор върху изпълнението на нормите на европейското законодателство. По този начин се подкопава доверието към Европейския съюз и неговото екологично законодателство, от страна на гражданите. Въпреки принципите за предпазливия подход и пропорционалност, органите за управление винаги поставят своите често твърде конюнктурни економически интереси над екологичните съображения, особено когато силни финансови лобита и големи фирми поставят своите интереси. Поради факта, че все още нямаме отправна точка, която да позволява да се извършва сравнение. Необходимо е да имаме системно и последователно наблюдение, което да покаже въздействието и да предложи по-добри решения. Кои са предизвикателствата за изпълнението и за подобряването на сегашната ситуация? Първо, за бавянето в създаването на мрежата, вече споменах 70%. Второ, инвестиране в управлението на териториите. То в момента е недостатъчно. След това ОВОз и стратегическата ОВОз, които рядко са задоволителни, що се отнася до тяхното качество и до въздействието върху запазване на биоразнообразието. Моят доклад предлагам също така да се спомене необходимостта за специално сертифициране на фирми, които извършват ОВОз и стратегическа ОВОз. Това е необходимо, защото много често големите фирми искат да плащат по-малко пари за ОВОз и да започнат незабавно дейността си което много често има негативни последици за биоразнообразието. Необходимо е да се постигне напредък в гарантирането на това, че ОВОз, които трябва системно да се извършват, особено в дейности в екологично чувствителни е, райони, са насочени към намаляване и предотвратяване на негативното въздействие върху биоразнообразието. а също така има голямо забавяне между предприемането на мерките и проверката на изпълнението. Има такава ситуация, че Европейският съюз реагира твърде късно, а освен това има голям забавен от страна на държавите членки при изпълнението на това, което им е предписано от Европейския съюз. Това увеличава значително вредите за околната среда. Трябва да поставим много стрикни крайни срокове за реагиране както от страна на Европейската комисия, така и на държавите членки. Иначе те ще имат твърде голяма свобода за маневриране и ще ни предлагат неубедителни обяснения, защо се срива биоразнообразието. По този начин ситуацията няма да се подобри. Органите за управлението и голямото забавене между действията и реагирането са значителни. И това не въжи само за новите държави членки. Тази ситуация съществува и в старите държави членки. Европейската комисия твърде рядко разследва проблемите на място и по този начин не може да формулира пълно и точно становище във връзка с проблемите, поставените в петициите, отправени до нашата комисия. Много често ние в нашата комисия се сблъскваме с ситуацията, когато официалните отговори, които получаваме от държавите членки и от Европейската комисия са толкова неясни и непоследователни, че ясно е, че нещо трябва да се промени. И ние в нашата комисия можем да направим нещо в тази насока. И накрая проблемите в управлението, финансирането, изпълнението и оценката. Това са проблемите. Също така трябва да имаме по-амбициозни цели и повече ангажираност с изпълнението. Първо, директивата за ОВОз. Като цяло това е една процедурна директива и тя е изключително слаба, що се отнася до реалното и въздействие, особено за сферите с уязвими екосистеми. Директивата не изпълнява основната си задача, именно да гарантира това, че околната среда – както и историческото архитектурно наследство, е надлежно защитено от строителство на инфраструктурни обекти. Трябва да укрепим директивата, за да има възможност за по-ранно реагиране при проблеми. И както се предлага в доклада за законодателна инициатива от страна на Комисията по конта среда. Трябва да се подобри съществуващото законодателство. Друг аспект, който е вдъхновен от проучването, което извършихме през есента, това е трансграничното измерение на биоразнообразието. В момента разглеждаме биоразнообразието на местно ниво, на регионално ниво и на национално ниво. Но биоразнообразието, околната среда, са трансграничен проблем и така и трябва да подхождаме към този проблем. Тоест, трябва да направим нещо, за да подобрим правната уредба за трансграничното управление на аспекта биоразнообразие. И в това отношение, и вече приключвам, в това отношение бих предложил да помолим Комисията по околната среда, но също Европейската комисия, да включат в нашите институционални взаимоотношения с държавите, партньори и съседи на съюз правни актове с задължителна юридическа сила за тези страни, защото проблемите свързани с провал на мерките по биоразнообразието идват и извън Европейския съюз. Да, имаме проблеми и слабости в рамките на Европейския съюз, но когато проблеми като замърсяване, като големи инфраструктурни проекти идват извън Европейския съюз, ние нямаме средства да подобрим ситуацията чрез използване на правни актове. Затова призвам парламента да включи в нашите институционални взаимоотношения правни актове, които да ни позволят да работим съвместно с нашите съседи и партньори. Защото след като проблемът на енергетиката и управлението на границите са включени в такива правни актове, ние трябва да включим в тях и проблемът с биоразнообразието. И накрая правя едно много важно заключение. Трябва да се стремим към пълно изпълнение на действащото европейско законодателство. Промените в това законодателство са необходими. То трябва да се подобри, но най-важното е да се средоточим върху пълното му изпълнение от страна на държавите членки и по ефективно наблюдение и реагиране от страна на Европейската комисия в случай на неизпълнение от страна на държавите членки. Благодаря ви. Сега искам да ви призова да дадете своя принос. Обещавам ви, че ще отразя всички ваши предложения, вашите изменения. И след това ще работим по заключителния окончателен документ. Благодаря ви предварително за вашето внимание и за вашия принос. До... И следващата седмица ще получим доклада за биоразнообразието. Благодаря, господин Бастинаро. И сега вече ще предам председателството на председателката. Благодаря. Председателя на комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Ние Бяхме тук, в нашата комисия, вече сме говорили по този доклад. Разбира се, разбираме каква е ситуацията. Няма да може да се постигне целта за спирането на намаляването на биоразнообразието в 2010 година. Трябва да се види какво трябва да се направи. Комисията представи едно съобщение какво може да се направи за биологичното разнообразие, за да се укрепне дейността на Европейския съюз в полза на биоразнообразието. Това е изключително важен проблем след климатичните проблеми. Господин Бостинаро спомена редица проблеми, които ние познаваме. Има редица процедури за нарушения и те са най-многобройни в тази сфера, в природозащитната сфера. Комисията ги следи. Понякога се оплаквате от липсата на точност в информацията. Понякога това се дължи на липса на точност в информацията, която получаваме в петициите. Ние се връщаме към авторите на петициите и много от ресурсите на комисията, както човешки ресурси, така и време, отиват за решаването на тези въпроси. Вие знаете това от редица действия, поети от комисията. Например, спомням си един случай в Пълша, където успяхме да спрем един голям проблем. Но има и много други а, случаи. Това, което е важно, че ние работим проактивно и е създадена една мрежа за природозащитни зони, които не са само това, а те са зони на устойчиво развитие, и тази мрежа вече е създадена. Основното предизвикателство пред нас е да се управлява тези зони добре, защото това е единственото, което ще допринесе за природозащитната дейност. Има редица държави членки, които имат задължение да вземат участие на национално равнище и да предприемат необходими консервационни мерки, природозащитни мерки. Те трябва да дадат своя принос към общата ни цел. Вие споменахте също така, че много от тях са в лошо състояние. Имахме доклади по член 17 и миналата година имаше такива доклади. Показва се, че 50-60% от местообитанията са в лошо състояние. А, предполагам, че и съм сигурен, че ще направим всичко възможно, за да се подобри тази ситуация и да се намерят финансови средства. Вие също така споменахте това, тъй като това е много важен аспект. Имаме инструменти, имаме средства, екологични мерки. изразходвани са около 20 милиарда за развитието на биоразнообразието и средства вече са изразходвани в държави членки. Ние проверяваме, ние настояваме в екологичните програми, това да бъде включено, редица програми могат да бъдат повлияни. Ние правим всичко, което е по силите ни, но и държавите членки трябва да направят каквото е възможно. Ние наистина трябва да се намесим с ограничените ресурси, с които разполагаме, но ако държавите членки не разбират, че развитието на промишлеността и на инфраструктурата може да бъде успешно само ако е устойчиво от природозащитна гледна точка, не би било възможно. Ние започваме действия в годината на биоразнообразието и се надяваме, че ще постигнем успех. Комисията е предприяла редица инициативи през последните години, за да се подобри яснотата по съществуващото законодателство и ние сме убедени, че хаби... директивата за местообитанията е един отличен инструмент, но тя трябва да бъде истински разбрана. Ние имаме редица насоки и указания през последните две години разработваме указания за конкретни сектори, които са особено чувствителни, например пристанища, вътрешни водоеми. Започнахме диалог с тези сектори и се опитваме да ги убедим да участват като партньори в Натура 2000 не само отрасли, които трябва да бъдат подложени на ограниченията, а това трябва да бъдат сектори, които се ангажират проактивно за създаването на една по-добра околна среда. Много е лесно в много проекти да се направи нещо положително, а не само да се предотврати влушаването. Необходимо е повече. Директивата за местообитанията се основава точно това да се коригират недостатъците. Това е минимум и ние се опитваме да направим това, но ние искаме повече. Искаме проектите, които се разработват не само да не влушават, а напротив да се подобри състоянието във връзка с Натура 2000. И така стоят нещата в съществуващото законодателство. И сега ще дам думата на колегата Антелър, която ще говори също така за годината на биоразнообразието и за дейностите след тази година. Да, благодаря, господин госпожо председател. Съвсем накратко искам да информирам парламента за следващите стъпки на развитието на политиката и както беше цитирано от председателстващата Оценката, която беше публикувана в края на 2008 година, беше средносрочна оценка и на нейната основа комисията изработи едно съобщение, което беше прието миналата седмица, по-точно на 19 януари, за а, а, една визия на Европейския съюз до 2050 година с четири възможности за средносрочни цели до 2020 година. Тези четири опции са с различно ниво на амбицията си и се надяваме, че парламентът ще помогне да се повиши амбициозността на нашите проекти политическия дебат вече започна. През вторник и сряда се проведе конференция на високо равнище в Мадрид. Испанското председателство посочи необходимостта и подчерта необходимостта на този проблем и е решено да се, стигнат, е, да се стигне до заключения на съвета през март, които да бъдат приети на срещата на върха през лятото. Това беше основата на работата на комисията за периода след 2010 година. Ние смятаме, че ще се приеме необходимото законодателство до края на тази година. Комисията гледа много сериозно на необходимостта от стриктни и строги основни показатели – е, ние ще следим напредък или липсата на напредък след 2010 година до 2020. Освен това, комисията до края на тази година ще изготви първата карта на службите по екосистемите. Не става въпрос само за защита на биологичните видове, също така е, и а, складирането на въглероден двуокис, всички тези фактори, които са много важни за економиката. Надяваме се, че вие ще ни помогнете да приемем силна, амбициозна цел и план за действие, което ще укрепи позицията на Европейския съюз на международната арена, защото знаете, че в Нагоя през октомври се произвежда коптен и ние искаме да излезем с много силна позиция. Това е свързано с следващото развитие. Eh, sì, un attimo, allora io parte volevo... Добре. Сега първо нека да благодарим на колегите Бостояна и на представителите на комисията. Очевидно този дебат трябва да бъде подновен, но като имаме предвид колко ни е ограничено времето, бяхме планирали на следващото заседание да започнем тези дискусии. Ако има колеги, които нещо искат да добавят, ще включиме техните изказвания за следващото заседание. Съвсем накратко тогава, само да кажа, че ако визиите могат да спасят света, ние сега можем да бъдем напълно спокойни. Много се притеснявам от това, което каза сега комисията, защото ние имаме законодателство. Законодателството, директивите е много добро, но не се изпълнява. Нито от страните членки, нито от комисията. И за това се плаша. Господин Барозо, е, съобщи, че ще преразгледа, ще види какво се случва и това още повече ме оплаши. Защото трябва да се търси е, начин за подобряване на изпълнението. Е, всички въпроси за биоразнообразието в директивата е, са предвидени, но там нататък каквото се случи е много тъжно. Комисията може да създава много добри закони, обаче не са, проблема не е в законите, проблема е в практиката. Just a small remark, Mrs. Chairwoman. Един мал, една е малък коментар, госпожо председател. Това е господин Бостинаро. Много е, съм доволен от обясненията и обещанията, които получихме от комисията. Но все пак си остава един е, момент на скептицизъм. Защо? Защото не само съществуващото законодателство не се изпълнява изцяло, а и много често петициите, които идват тук в нашата комисия, комисарите ни обещаха, че ще ни информират за е, проектите и това, което всички аспекти свързани с ОВОС. И вече февруари, почти 2000, февруари 2010 никой, никой от нас не е получил никаква информация от комисията за доклада, който ни бе обещан. Тоест, по никакъв начин не е сигурно, че този доклад ще допринася за запазване на биоразнообразието. Стратегията за Балтийско море и комисията и шведското председателство тогава ни каза, че стратегията е изчерпателна. Добре е ясно, че с Русия нищо не може там да се говори. Добре, тя не е член. Но в края на кращата за какво става дума там? Газопровод, това си е чисто търговски момент – и нищо не се прави в тази стратегия. И после като по същия начин изпуснем нещата и в Дунавската стратегия и стратегията за Черно море, какво се случва? Е, развиват си се търговски проекти, огромни компании, мултинационални се ангажират и нищо свързано с околната среда. Тогава се чудиме защо има проблеми с природата, защо се губи биоразнообразие. Трябва да има законово задължителни решения за защита на околната среда, иначе си оставаме само с едни обещания. Не ни трябват само обещания, трябват ни решения и задължителни е, разпоредби. Благодаря, господин Бостинаров. Получихме съвсем ясна представа, затова отправяме и ясна покана към представителите на комисията за следващото заседание да ни предоставят съответната информация и да се даде пояснение за изпълнението на директивите и за причините, поради които Кои са причините, поради които толкова много аспекти от общото законодателство не се изпълнява? А също и да коментирате и липсата на информация по ред въпроси, включително и на ред петиции, които ние тук разглеждаме по конкретната тема околна среда. Сега в последващите две точки от дневния ред 16-те петиции по точка 17 и 18 от дневния ред. Те са обединени, защото всички е, засягат една и съща тема, т.е. Е, неотложни проблеми в околната среда в е, региона кампания. Някои засягат конкретни проблеми, противопоставят се на определени е, заводи, които са разположени там. Други са свързани с е, щети, нанесени или се твърди, че са нанесени на околната среда в е, резултат от неправилно управление на площадките за депониране на отпадъци. Ние в комисията вече работихме по тези теми. На 1 декември слушахме вносителите на петициите и слушахме и представителите на комисията. За това решихме да поканиме представители на, Европе... на италианското правителство и представители на местните власти на региона кампания, за да чуем тяхното мнение за настоящата картина на нещата. Тук има представители на комисията, която преглежда тези проблеми, свързани с нарушения на разпоредби за околната среда. В момента има и процедура от комисията, повдигната пред Европейския съд за нарушения срещу италианските власти. Е, чухме, че все още се извършва оценка на състоянието там и проверки се извършват. Има инициативи на местно ниво. Изгражда се капацитет за преодоляване на тези проблеми и ще се търсят и средства от общността. По тази тема сега аз приключвам и давам думата на професор Адам, представител на председателството на съвета, който отговаря за общностната политика за околна среда. Благодаря, госпожо председател. Бих искал специално да благодаря вас, госпожо председател Светата и цялата комисия за възможността да разкажем за сегашната ситуация. На 30 декември беше прията наредба, която сложи край на до тогавашното управление на ситуацията и в момента вече се извършва редовното, рутинното управление от органите за местно самоуправление. Делегацията се състои от колеги от региона Кампания и колегите от аварийния штаб, който трябваше да управлява извънредната ситуация ние сме готови да отговорим на всички въпроси, поставени от парламентарната комисия, да отговорим на това, което представлява загрижено за петиционерите. Ако не възразявате, първо бих искал да дам думата на моите колеги от региона Кампания. Господин Санта Кроче. Благодаря, госпожо председател. Както току-що каза моят колега, основният приоритет е, че регионалния орган на управление в момента възстановява своите правомощия след продължителен период на задължително администриране. Целта беше да се създаде основа за връщането към нормалната ситуация. Наскоро, през 2007-2008 година, нашият регион при редица от наредби на регионално ниво, като по този начин изцяло се промени регулацията на системата за управление на отпадъци. Първият важен аспект – И този аспект е важен, защото той е предмет на наказателна процедура, че по време на това принудително администриране ние подготвихме план за управление на отпадъците. Той беше изпълнен от органите за регионално управление чрез редица решения, които имаха задължителен юридически характер, но ние също така продължихме да работим по подробностите на този документ, за да може регионът да извършва надлежно управление на отпадъците възоснова на тези нормативни актове. Същото въжи и за плана за управление на специални отпадъци отпадъци. Той също е предвиден в регионалното законодателство. Органите за регионално управление възложиха на регионалната агенция за опазване на околната среда тази задача и планът беше предаден на органите за регионално управление. Вече е преминал първоначалния етап на обществено обсъждане и сега в момента вече подготвяме доклад, който да бъде одобрен от съответните органи. Така че работим върху програмирането във връзка с управлението на отпадъците и специалните отпадъци. Един друг изключително важен фактор е че в съответствие с националното законодателство ние ускорихме издаването на нормативни актове на регионално ниво. Те предвиждат създаване на органи на ниво провинции. И задачата на тези органи е да изготвят планове на нивото на отделни провинции и да управляват целият цикъл на битовите отпадови, отпадъци. Така че ние създадохме система, създадохме всички необходими органи. И те вече със сигурност заместват предишните органи които бяха създадени по силата на законодателството от 1993 година. Така че в момента реорганизираме нещата и се средоточаваме на нивото на провинциите, що се отнася до управлението на отпадъците в цялостния му цикъл. Тези органи на нивото на провинциите имат на разположение финансови средства – на заключителния етап на принудителното администриране бяха изготвени също така планове за разделно събиране и обработване на отпадъците. Това позволи да се транспортират и депонират отпадъците по оптимален начин – ние възприяхме системата, според която използваме първо рециклиране, възстановяване, а депонирането вече е последната възможност, когато предните две са изчерпани. Що се отнася до обектите за депониране на отпадъци. Тук също работим в тясно сътрудничество с основните заинтересовани лица. И това включва и потребителите, и производителите. Провеждат се редица дейности, за да се популяризира и да се подпомага разделното събиране и третиране на отпадъци. Беше създаден специален консорциум и регионът с финансова помощ, предоставен от Европейския съюз, предоставя финансови средства на провинциите и органите за местно самоуправление с цел те да изпълнят плановете си за разделно събиране и обработване на отпадъците. Бяха закупени необходимите инсталации, необходимото оборудване за разделното обработване и събиране на отпадъци. От гледна точка на финансовите и економическите аспекти на проблема бих искал да посоча, че този процес беше сложен. Той включваше националното правителство, органите на управление на регионално ниво и не ставаше дума само за прехвърляне на средства – и не беше свързано само с механично предоставяне на средства отгоре надолу. Финансирането на общинско ниво беше само една част на една всеобхватна система, която се базираше също така и върху процедури за финансиране от националния бюджет. Така че планът беше одобрен, като част от една национална уредба. Там са посочени това, което се нарича в документа цели на предоставената услуга. По този начин успяхме да допълним финансирането на местно ниво. Планът посочва конкретни цели, конкретни целеви показатели и според плана се предоставят стимули за органите на местно самоуправление, които успяват наистина да постигнат добри резултати при управлението на отпадъците. Така че тези стимули се предоставят или на органите на регионално управление или на органите за местно самоуправление в зависимост от конкретните резултати. Но не трябва да забравяме, че също така и наблюдението е важно, а не само финансирането. Регионът възприе нововведения в тази сфера, създадена една компютърна система – И всъщност тази система ние сме я нарекли обсерватория за управлението на отпадъците. Всъщност тази система се състои от една база данни, в която се събират и обработват данни, предоставени ежемесечно. Те включват също така обема и теглото на отпадъците с разбивка по региони и извинете, по провинции и по общини. Благодарение на всичките вече споменати от мен предприятия дейности, вече дори сме надвишили средния показател от 22% при разделното събиране и обработване на отпадъци. По този начин и провинциите и общините успяха да организират по-добре дейността си. Също така, те можеха да възползват една по-добре организирана система. Също така бяха разкрити инсталации и оборудване за разделно събиране на отпадъци. С управление се занимават органи на управление на ниво провинция. Така че вече има една функционираща система. Също така на нивото на провинциите предишните консорциуми ще започнат да работят подчинени на органите за управление на ниво провинции. Що се отнася до показателите и целите на предоставената услуга, както и за стимулите? Също така ще има по-голяма степен на възстановяване на органичните отпадъци. Чрез предишния регионален план финансиран със средства от Европейския съюз, ние също така разкрихме редица инсталации за компостиране. Те работят добре и по този начин намалихме дела на влажните отпадъци, които преди това се депонираха на, на сметищата. Що се отнася до наблюдението до регионът кампания беше избран като пилотен регион за един проект, който преди това беше един проект прототип и той се отнася до проследимостта. Системата за проследимост първоначално беше въведена от италианското правителство за промишлените отпадъци. А в нашия регион, региона Кампания, сега тази система за проследимост на експериментално ниво включва и битовите отпадъци. Това означава, че в реално време можем да следим движението на отпадъците. на регионално и на национално ниво. Мисля си, че това е всичко, което исках да кажа. Надявам се, че вече картината е достатъчно ясна и че вече виждате, че наистина регионът вече излиза от извънредната ситуация, в която беше допреди скоро. И накрая смятам, че е важно да подчертая, че в нашето законодателство на ниво регион се предвижда създаване на специален орган, който да се занимава с управлението на отпадъците. В момента се формира този орган и аз ще бъда ръководител на този орган. Надявам се, че нашата дейност ще доведе до добри резултати. Благодаря ви. Благодаря и ние така се надяваме. А сега бих желала да дам думата на Роберто Адам. Професор Адам, имате думата. Ако се съгласите, госпожо председател, бих искал да дам думата на представителя на техническите служби, защото по този начин картината ще стане пълна. Ако нямате нищо против, да дадем думата на техническия експерт. Благодаря, добро утро, благодаря, че ми давате думата. Както вече беше показано от нашите регионални представители, резултатите, които зададохме след критичната ситуация в продължение на 15 години, показа, че резултатите бяха постигнати от май 2008 година насам определените цели бяха а, зададени дефинитивно до края на 2008 година. Срока беше твърде дълъг. Това, като беше важно, беше да се създаде съответната инфраструктура в региона, за да може да стане възможно да се отговори на конкретните изисквания във връзка с, цикъла за управление на отпадъците в района кампания. Ние постигнахме тези цели. Редица инициативи бяха предприяти. Може би най-важната от тях беше създаването на различни сметища в съответствие с, законодателството и с пълно зачитане на а, законодателството на регионално равнище. И тези обекти ни позволяват една по-голяма автономия в района кампания. Затова днес можем да кажем, че от инфраструктурна гледна точка кампания е наистина пример а, на най-добрата инфраструктура. А, имаме редица преработващи предприятия. Това са специализирани предприятия, които са модернизирани непрекъснато се подобряват, за да може да се гарантира адекватното сортиране и проверяване на отпадъците, тяхното отсяване и така нататък, за да може да се гарантират най-добрите процеси преди окончателното решение на въпроса. Наредбата определя онези места, където трябва да бъдат построени тези производствени мощности, беше направено проучване, отчитайки всичките различни интереси, някои от които съвпадат, други се, се, се противопоставят един на друг. Процесът вървеше паралелно с технологични а, процеси, беше построен завод за отпадъци в за 2000 тона на ден, за да може да си представите колко е важен този завод. В момента имаме средно производство от под 5000 тона отпадъци на ден. Това означава, че този завод е един от най-големите, ако не и най-големия в цяла Европа и той може да поеме, ако ми позволите да използвам тази дума, 40% от произведените отпадъци в региона. И трябва да кажа, че този завод за преработка на отпадъци е нещо, с което ние много се гордеем защото предвид неговата възможност да изгаря толкова много отпадъци, ние постигнахме резултати, които са значително по-добри от това, което се предвиждаше по проекта. Всичко е в съгласие с законодателството на общността. Спазват се също така конкретни екологични законодателни рамки за функционирането на подобни заводи. Даже се приемат значително по-строги мерки и а, критерии в сравнение с а, а, общностното законодателство. Ако иска вашата комисия, мога да предоставя доказателства а, за това, което казвам. И ре... макар, че се а, повдигнаха редица противоречиви въпроси по време на изграждането, а, мога да докажа, че се прилагат различните инициативи с необходимите възможности за а, прилагане на управление на цикъла за отпадъци. за Заводът произвежда енергия, отпадъците се обработват с, високи екологични показатели и резултатите наистина са изненадващи. Макар, че сме в фазата на изпитанията, ние надвишаваме зададените цели. Освен това, около 20-25% от а, нашите емисии се намаляват и са по- по-низки, отколкото целите на комисията. Ние наистина се гордеем и продължаваме да работим по този завод. И по този начин ние можем да сме сигурни, че заводът ще продължи да функционира в пълно съответствие с закона. Ние наистина а, настояваме за разделното събиране на отпадъци. Почти отвоихме процента на сортираните отпадъци в сравнение с периода преди няколко години. И това доведе до значително намаляване на отпадъците, които отиват в сметищата. И така, в известен смисъл, а, нашите отпадъци се а, разделят, класифицират и сортират по-добре, като по този начин а, се използва нашия потенциал. Всичко това е в резултат на усилена работа в продължение на година и половина, особено с гражданските власти, с гражданската отбрана. Това беше едно колективно усилие на всички които имаха общи цели и които обменяха своите познания и ноу-хау а, за изпълнение на плана, зададен от Централната администрация. Необходимо е да се сложи край на тази извънредна ситуация, заради което ние започнахме да изпълняваме процеса на последващия период след критичната ситуация, за да можем да предадем нашите техники, нашето ноу-хау на региона, за да може региона след това на свой ред да бъде в състояние да отговори на териториалните изисквания в един такъв деликатен проблем. Ние е, предвиждаме един период, през който Централната администрация ще продължи да играе е, консултативна роля, ще предоставя помощ на териториалните административни органи, които от своя страна са в трудната позиция да трябва да поемат правните изисквания за изпълнение на своите задачи. Предвидили сме също така и санкции по а, наредба 137 от 2008 година. О, правителството отчете необходимостта да се засилят санкциите, административните процедури, както и наказателни а, правни актове за всякакви видове нарушения. Има предвид този строг законодателен процес. Реакцията е в общи линии много положителна. Повишава се информираността по въпроса, особено във връзка с разделното събиране на отпадъци. Това беше постигнато благодарение на сътрудничеството на нашите граждани, но и а, благодарение на санкциите, които се въведоха, които дадоха възможност да се насочим към а, всякакви видове незаконни дейности или нарушения. Това е една много а, комплексна и добре структурирана система, която дава добри резултати и това ще а, бъде запазено през следващата година. В момента трябва да се отговоря на всичките условия, за да може да се постигне правилно управление на отпадъците италианското правителство може да предостави всякакви данни, всякаква необходима информация и документация, за да може да проверите получените резултати, както и потенциала на района, като а, това е а, отговор на една критична ситуация. Благодаря. Господин Адам, имате ли а, а, желание да кажете нещо? Не, тогава давам думата на представители на комисията отново. Благодаря. От името на комисията бих искала да коментирам комисии, а, петициите, извинете, които се занимават с тази тема. Ние обсъдихме тези петиции. Аз представих е, мнението на комисията на заседание на вашата комисия през декември. Затова сега няма да ви отнемам време, няма да повтарям неща, които вече казах. Имам да коментирам два момента. Първо, факта, че все още пред е, Европейския съд е, се разглежда едно дело по този тема. И също да коментирам информацията, която искахте от нас. Сега искам също да благодаря и на представителите на италианските власти, които ни предоставиха информация за това какво се прави вече година и нещо, откакто започва е, започна проблема и откакто комисията повдигна процедура срещу тях. Ние е, многократно е, заявявахме нашето желание да бъдем осведомявани надлежно какво се случва и получаваме тази информация. Процедурата за извършени нарушения, повдигната от комисията, започна мината година. Комисията реши да сезира Европейския съд през май 2008. Съдът проведе изслушване на 3 декември миналата година, т.е. съвсем скоро след заседанието на вашата комисия. Съдът постанови, че ще даде решение без да изчаква заключенията на генералния адвокат. Аз лично не мога да предсказвам кога точно ще излезе съда с това решение, но ние всички очакваме да го получим и смятаме, че това ще се случи преди лятото, т.е. близките 2-3 месеца. Според комисията. Опера, la calendarizzazione най-важно е да има изпълнение на един ясен график за изграждане на съответна мрежа от структури за депониране на отпадъци. В резултат на една добре разработена стратегия ще можем да постигнем пълно изпълнение на изискванията на законодателството, както в кампания, така и в другите региони на Италия. След като съда издаде, издаде своето решение, ще има срок. Надяваме се, че решението ще бъде в полза на комисията – И ако съдът е, се произнесе е, като потвърди, че има нарушение на европейското законодателство, ще търсиме и възможности за финансиране на мерките на кампания за е, обработка на отпадъците. През 2007, през пролета бяха отпуснати средства – но от юни 2007 бяха блокирани тези плащания. Ситуацията все още е такава. Става дума за периода 2007 до 2013 финансирането защото според комисията няма а, достатъчно добра система за депониране на отпадъци в региона. На, на тази база, всъщност, на базата на този тип нарушения, комисията констатира нарушение на общностното законодателство, защото счетохме, че няма достатъчно гаранции че е, се разходват по предназначение европейските средства. По тази причина бе наложена и е, забрана за предоставянето на средства. Тоест бяха блокирани. Е, Италия успорва това решение за блокиране на финансирането между 2000 и 2006 също и също и за следващия финансов период. Комисията, разбира се, ще преразгледа решението си и ще е готова да отпусне средства в момента, в който ситуацията в кампания се промени. Основното изискване за повдигане, за отмяна на блокирането на средствата е първо да има добре дефиниран план по както и план за управление на отпадъците. Също да се изгради система за депониране на отпадъци или унищожаването им, както и да има и система за документиране и отчетност. Също така се очаква и региона да си поеме функциите по управление на тази дейност. Доколкото разбирам, цялата система от необходими структури и мерки в момента се изгражда. И ние за момента в комисията не сме в състояние да се намесваме в решения на страните членки, свързани с от отпадане, с управление на отпадъците, нито по отношение на това къде могат да бъдат е, разположени съответните обекти, но ние можем да изискваме да се изпълнява общностното законодателство. Добре, казва председателката, сега давам думата за дискусии. Госпожа Меркис, благодаря. Благодаря и на испанските власти, на италианските власти, извинявайте, които дойдоха тук да ни обяснят ситуацията. Но все пак имам още въпроси, защото не мога да кажа, че напълно успокоихте, ме успокоихте. Сега, например, чух, че кампания е напълно оборудвана с нови инсталации – е, чухме, че ще има пилотен проект, но е, се питам какво се случва с старите съществуващите инсталации. Те в съответствие ли са с европейското законодателство? В смисъл, добре, имате една-две нови, модерни, но старите, какво се случва с тях? Също чувам, че има много добри инициативи, много инициативи, има добро желание да се реши тази толкова сериозна ситуация, но когато има толкова много инициативи, автоматично се поражда и въпроса кой се занимава с координирането, кой точно а, върши това ние чухме вносителите на петициите и те определено твърдят, че има така, елементи на дейност, но те не са координирани. А също така нищо не чухме за въпроса с здравето на хората. Чухме за инфраструктурите, новите инсталации, за разделното събиране на отпадъци, но нищо не чухме за здравето. Чухме, че има проверки, че има тествания. И знаем, че е, положението е повече от критично. И вършат ли се в момента нови проверки? Има ли данни, че нещо се подобрява? Е, Благодаря, госпожа Окен. Аз лично съм изненадана леко. Сега, какво излиза, че всички видове отпадъци там се изгарят? Това не е най-доброто е, решение. Сега, е, може би е в съответствие с директивата за отпадъците, ама и тя е много слаба. Значи, вие не нарушавате директивата, но всъщност и не предоставяте чак толкова модерни, така елегантни решения на този въпрос. Тоест, последното, което трябва да правите е да изгаряте буклук. А, доколкото разбирам, за вас това е основен приоритет. И също така да обърна внимание и на комисията. Нека е, да не се смята, че това е, е елемент на е, възстанови... В, е, да не се използват пари, които са предназначени за възобновяване и за повторно използване на отпадъци, да отиват е, в този тип обработка на отпадъците, изгарянето, което е много-много стар начин. И това, което чувам аз и процента, 22% казахте за разделно събиране, това е много ниско и ми говорите за средна стоеност. И сигурни ли сте, че какво се случва с опасните отпадъци? Ако там има такива, тогава вече абсолютно нарушавате всички разпоредби, защото обектите са близо до града. Да, въпроса ми към италианските власти е, считате ли, че изгарянето е модерен начин за обработване на отпадъци? Е, сигурни ли сте, че когато вършите това изгаряне, там не изгаряте опасни отпадъци? Как контролирате е, какво излиза от е, тези заводи за изгаряне? Дори много, много модерни инсталации и те имат проблеми, когато става дума за изгаряне на отпадъци. Много съм изненадана. Смятам, че трябва да се продължи с тази тема. Региона въобще не е беден и така като виждам нещо, проблемите не са решени. Нещо там се прави, ама колко? C'è una richiesta da parte dei firmatari presenti. Благодаря някой от носителите на жалбата дали би искал да се изкаже кратко, например, за да внесе яснота по някои от аспектите. Предвид времето, с което разполагаме, бих предложил евентуално за две минути да се изкаже един от представителите на органите за управление, след това да чуем реакцията на носителят на жалбата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на представителя на Европейската комисия. От мое име и от името на другите вносители искам да кажа без да прекалявам с използването на времето. Искам да се спра на някои аспекти, засегнати от Джулиана Чева и другите представители на органите за управление. Мисля, че трябва да се кажат някои неща. особено след това, което каза представителят на комисията. По този начин беше отдадено дължимото на извършената през последните месеци дейност. След издаването на наредбата, <coughs> за съжаление, ние не видяхме да се подобрява ситуацията. Продължаваме да виждаме неправилно прилагане на европейското законодателство. Знаем, че са започнати наказателни процедури. Европейската комисия говори за липсата на необходимата инфраструктура. В точка 4 на наредбата, издадена от регионалния окон за управление, се говори за признаване на принципа на иерархията на отпадъците. Di raccolta differenziata, di fatto non è stata но това, което се прави на практика, изцяло подкопава смисъла на този принцип. Освен това, сортирането на отпадъци не се извършва на практика. Няма и никакъв точен план, свързан с управлението на отпадъците и депонирането им. Член 28 на новата директива казва, че задължително трябва да има план за управление на отпадъците. Този план не е прият в региона кампания. 300 милиона евро е цената